Към следващата изявление на комисията относно достъп до живото спасяващи лекарства в Европа. От името на комисията ще чуем комисаря Хилтекарт. Ще изчакаме няколко секунди, за да се смени екипа. Заповядайте, госпожо Хедекарт. Благодаря ви, господин председател. От името на комисаря Борг искам да кажа, че той споделя общото безпокойство относно затруднението за финансовия достъп до лекарства и неравенството в достъпа до лекарски грижи. Поетият ангажимент може да се намери в, в съобщението от април там, наред с другите теми в областта на здравеопазването, се засяга въпроса за неравния достъп до здравеопазване. Призовава се за подобряване на координацията, по-добра координация и комуникация, за да се намалят разликите в сега действащите национални здравни системи. Неодавна в в Европейския съюз беше засегнат този въпрос чрез издаването на специален доклад. Утре ще има и среща с органите на държавите членки за обсъждане на а, въпроса за цените на лекарствата и реимбурсирането. Ефектът на цените а, върху достъпа до лекарства не се изчерпва с а, конкретиката на лекарствата за лечение на хепатит С. В а, следващото заседание на министрите на здравеопазването Италианското председателство включи въпроса за терапевтичните средства. Ще се разглежда и въпроса за достъпността до новативните лекарствени средства. Инициативата за иновативните лекарства ще ускори развитието към подобряването на лекарствените средства и на тяхната безопасност и на тяхната безопасност. Има някои потребности, които все още не са удовлетворени. Освен това, пускането на лекарства за редки и живото застрашаващи лекарства се разширява. Комисията е одобрила на 160 такива лекарства. Цените на лекарствата обаче не са в прерогативите на Европейската комисия. Те се определят от държавите членки. Затова комисията не може да определя и тавани. Но може да помага, като например насърчава държавите членки да обменят повече информация относно политиката на, цел... на образуване, за да се, намали послед... да се намалят последиците от разликите в цените по отношение на достъпността на лекарствата. Също така може да се сътрудничи в областта на процедурите за обществени поръчки, отново по отношение на оптимизация на цените. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Хедегард. Две минути и половина. Сега давам думата на господин Миколашек. Господин председател, е, госпожо комисар, е, скъпи колеги, настоящия парламентарен дебат би трябвало да ни накара да проведем дискусия по тази важна тема, защото това са въпроси, които засягат пациентите това са теми, които опират до човешкия живот и до спасяването на човешкия живот. Трябва да има по-добър достъп до животоспасяващи лекарствени средства. Това е тема, е, която отдавна занимава много от нас. Лично аз по професия съм лекар. Работил съм в отделение, където сме спасявали човешки живот в болница. Така че е много важно да има животоспасяващи лекарства, както в болниците, така и там, където има пациенти с тежки заболявания, да могат те да имат достъп до тези лекарства и те да бъдат на достъпни цени за пациентите трябва да се има предвид с какви средства разполагат пациентите за тази цел. И за нас трябва да бъде ясно, че положението в различните държави членки е различно. Ако погледнем е, какво е положението в съответните е, здравни системи. Много често цената на определено лекарствено средство отразява е, технологичния процес и изобщо изследователската дейност, която е извършена фармацевтичните компании не трябва да защитават само своите интереси, е, като е, вдигат цените до непостижими цени. От 2000 до 2009 година обществените разходи за лекарствените средства се увеличава средно с 76%. Е, това е безпредседентно увеличение. И ние трябва да разберем, че населението на Европейския съюз продължава да застарява. Цените на нови лекарства непрекъснато нарастват. За нас трябва да бъде ясно, че важните лекарствени средства трябва да бъдат на достъпни цени за всички пациенти, които се, които се нуждаят от тях. Сега минута и половина госпожа Борцан. Благодаря, госпожо председател. Господин председател, чрез напредъка на научно-изследователската дейност в областта на фармацията, ние получаваме много ефикасни, но много скъпи лекарства. Когато дадено лекарство гарантира 100% оцеляване, не трябва да има никакви прегради пред неговата употреба. Но когато говорим за цените, макар и лекарството да може да лекува заболявания като хепатит, например, искам да знам какво би струвало такова лекарство, ако му бъде отказано то. Например, трябва ли той да прекара живота си в болницата, да остане без работа, да бъде в тежест на семейството си и накрая да умре? Трябва ли стотици милиона да бъдат е, дадени на банките и да се циганим за лекарствата. Трябва да имаме устойчива здравна система и за това смятам, че е, трябва да има публични средства за финансиране на лекарствени средства, особено ако чрез тях се лекуват болните. Освен това, е, срока на валидност на патента трябва да бъде съкратен, защото цените намаляват, когато изтече патента. И за това аз смятам, че е много важно подобни въпроси да бъдат отнесени към търговските правомощи, защото здравето не е въпрос на търговия. Благодаря, господин председател. Всички ние сме за това да се закриля а, човешкия живот а, и а, да се осигури достъп до животоспасяващи лекарства. А, искам да кажа едно нещо във връзка с използването на стволови клетки. На 18 октомври 2011 година Европейския съд а, взе много принципно решение. Човешкият живот започва да съществува при сливането на сперматозоида с яйцеклетката. Именно от този момент нататък човешкото същество е човешко същество. Това означава, че всички начини за намеса трябва да бъдат изключени. Е, изследванията на стволовите клетки следователно са неприемливи. Именно това се, е, на това се настояваше в гражданската инициатива. Повече от милиони и половина европейски граждани по подкрепиха това. Европейската комисия дори отказа да реагира по този въпрос, макар че имаше милиони 800 хиляди подписа, а именно да не се убива човешки живот за научни цели. Когато говорим за животоспасяващи е, е, лекарства, трябва да сложим край на унищожаването на човешки живот за научни цели. Председателя, благодаря госпожа беседа Пастереча две минути. Благодаря, госпожо, господин председател, госпожо Хедегард. Аз ви слушах много внимателно и с голям интерес. Позволете ми да се възползвам от възможността да откроя основния приоритет на нашата работа. Колко души трябва да се разболеят 130 милиона, които страдат от хепатит, не са ли достатъчни? Хепатита С е заразно заболяване, което може да стане хрони, да се хронифицира. Половин милион хора умират. Става дума за 50 хиляди евро на пациент защото се търсят някакви пазарни критики А, нима а, ще разчитаме на склерозата на европейските институции или а, на, а, ще защитаваме печалбите. А, член 31 е а, а, водеща разпоредба те могат да се противопоставят, да кажем, на молекулата на генер, генерично, генеричен медикамент. Може да се създаде а, блок а, или а, всички купуват генерични медикаменти от Индия. Може ли комисията и парламента да се ангажират да а, излязат с обща позиция? А, ние се опитахме да ограничим роуминга, цените на роуминга, дали не може да правим нещо и за медикаментите. Благодаря госпожа Бесера Басерейча. Сега една минута господин Гонос. Проблема с високата стойност на на лекарствата се свързва с това, че фармацевтичните компании искат да печелят все повече и повече за сметка на гражданите. Това обаче не е единствената спънка пред достъпа до живото спасяващите лекарства. На практика редица органи в Европейския съюз не само проявяват нечувствителност по отношение на тези цени, а дори и орязват бюджета за здравеопазване, което още повече затруднява достъпа до лекарствата. Най-трудно е в тези страни, които са в меморандума за оздравяване и тройката ги принуждава да урязват бюджета, нараства заболеваемостта и смъртността. 170 хиляди през 2012 година в резултат на престъпната политика прилагана от тройката. Председателя прекъсва. Благодаря господин Гисабоно. Сега госпожа Риваси. Благодаря, господин председател. Аз чувам какво казахте и вашите предложения, но мисля, че тези предложения са слаби, защото в комисията се говори за 15 страни. Е, говори се за животоспасяващи лекарства при заболяване от хепатит С. Трябва да си има предвид, че се говори за суми от 50 до 60 хиляди е, евро за пациента за 12 месеца. Това е огромна сума за 8 милиона граждани на Европейския съюз. Едновременно с това, това засяга компаниите, които изкарват тези лекарства. Но това засяга лекарства за лечение на рак на гърдата, рак на бъбриците и сега има много страни, където искате печалба. Например, ако сте прекалено възрастен, нямате право на такова лекарство, защото няма бюджет в здравната каса. Така че това е проблем на общественото здраве. Защо се стигна до там? Току-що някои казаха, това е въпрос въпрос на монопол и на патент. Ако тези патенти са за 20 години и ако е, държавите членки не настояват на монопола си, тогава има вариант. Това е задължителния лиценз. Трябва да се настоява държавите да използват задължителния лиценз, така се отваря пазара и тогава други лаборатории също могат да произвеждат тези лекарства и те стават много по-ефтини. Възниква и въпроса за научните изследвания. Е, вижте, например, Еобола, настоящата криза в Западна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 От 1976 е, е година е известен вируса на ебола, но нито една фармацевтична е, лаборатория не иска да изготви вакцини или лечения, защото не са рентабилни. Така че това е политика на пазара и винаги когато се влагат обществени пари, Европейската комисия влага такива пари и трябва да има условия да няма монопол и да няма патент. По този начин лекарство става много по-ефтино и по този начин се дава възможност да има имат достъп до този пазар, също така има и иновации, защото имаме и дефицит на иновации. Благодаря ви много, госпожо Риваси. Господин Тамбурано, една минута. Приветствам този дебат, защото аз съм заболекар. Давам си ясна, ясна сметка каква драма е проблема с хепатит С. Освен това, колегите ми казват, че наистина сме длъжни да защитаваме интереса на пациента над интереса на пазара. Във всяка държава членка министър на здравеопазването отговаря за тези неща. Как ще говорим ни, ще, че работим в е, интерес на гражданите, когато индустрията е компетентна, а не обществен орган в Европа. Как в този парламент с католическото мнозинство, което непрекъснато подчертава значението на защита на човешкия живот, как ще е, работим за намаляване на е, цената на живото спасяващи лекарства. В една непредставена организация неотдавна заяви, не е ли първата грижа на всеки публичен орган да защитава нашия човешкия живот? Благодаря, господин Таборано. Минута и половина, госпожа Кайли. Аз разбирам, че сме в задънена улица във връзка с цените на лекарствата. Трябва да намерим разлик ни решения на този проблем. И там, където правата на човека се свързват с интелектуалните права, защо не се види каква е истинската себестойност на научните изследвания, какви са печалбите, защото трябва да гарантираме, също така, е, е, е, че ще проверим продължителността на валидността на патентите в Европейски съюз се вземат стъпки, за да се избегнат тези абсурдни цени на лекарствата. Можем да използваме генерични средства, когато трябва да се защити живота на човека. Благодаря, госпожо Кайли. Две минути колегата Скрипек. Господин председател, уважаеми колеги, вярно е, че развитието на нови меди, е, лекарства, е, животоспасяващи лекарства, не а, е, е основание те да не се предоставят на пациентите. Всеки пациент трябва да има право на достъп до тези лекарства. А, трябва да се. А, осигури равнопоставено разпределение разпространение на тези лекарства. Искаме да се борим срещу клиентелизма в Европа. Ако говорим за достъпа до лекарства, трябва е, е, е, да не се предоставя достъп до тези лекарства само в терминални случаи, терминални, при терминално болни, за които трябва да се предвиди палиативна грижа, за да може наистина на болните да се предостави доброкачествена, висококачествена болнична грежа политиците знаят, че едно общество е до толкова зряло, доколкото се грижи за болните си. Следователно, вместо да се предоставя такива лекарства на онези, които наистина заслужават, се пречи. Е, по сега се намира някакъв ефтин начин да се тласне света към евтаназия. Опитваме се да уморим хората, които имат проблеми или които са нуждаещи. И това ми напомня понякога за древните времена, когато обществата са се опитвали да се отърват от недъгавите или от хората, които не отговарят на стандартите и на критериите. В Словакия това не е достатъчно. Госпожа Харкин, минута и половина. Благодаря, господин председател. В контекста на недостатъчно добрия достъп до живото спасяващи лекарства, ние трябва да засегнем няколко въпроса. Това се дължи не само на финансовата им цена, но и на различни други фактори. Проблемът е доста изострен, когато се реализират програми за бюджетни съкрещения. Това ограничава достъпа до здравни грижи и лекарства. Комисията излезе с конкретни предложения, където се казва, че ограничението до достъпа до здравна грижа може да се а, отразяват диспропорционално на различните социални среди в Ирландия. Разходите за здраве между 2009 и 2011 бяха около 17%. Съгласно а, неправителствената организация Социално правосъдие, съкръщението е на близо на половина. Това се отразява драстично на здравеопазването и на лекарствата. Искам да се подпиша под исканията на редица европейски неправителствени организации, включително европейските доктори, да, по, и да поискаме да се преразгледа този въпрос и да, се, да не бъде портфела за лекарствата в портфела на комисара, който отговаря за вътрешната търговия, а да се прехвърли към отделен портфел, защото основната цел не бива да е защита на конкуренцията на пазара, а на здравето и живота. Благодаря. Благодаря, госпожо Харкин. Госпожа Матиас, имате думата една минута. Благодаря, господин председател. Фармацевтичните фирми взимат 50-60 хиляди за третирането на пациента пациент с хепатит С в продължение на 3 месеца. Това е скандално. Ако това се пренесе в контекста на Португалия, сумата ще е, се равнява на общите разходи за здравеопазване в Португалия за този тримесечен период предвид на бюджетните съкръщения. Не става въпрос за финансиране на иновации с тези цени. Става въпрос за сарамно извличане на огромни печалби не само за цените трябва да се говори. Може би може да се направи нещо за патентите. Е, те трябва да се включат а, към монополите, които държавите членки трябва да, а, а, да унищожат. Да, благодаря. Благодаря, госпожо Матия. Сега госпожа Алкен една минута. Благодаря, господин председател. алчността е, на промишлеността е безкрайна, без... но ние трябва да направим нещо. Комисията знае, че 50% е, от разходите за здравеопазване са от а, е, обществения портфел, от общественото портмоне. Ние трябва да направим нещо. Ние трябва да принудим фармацевтичната промишленост да намали цените. Тази идея е цинична, ние трябва сериозно да се замислим е, какво да направим, е, защото има хора, които умират. Ние трябва да реагираме. Ние имаме политическата воля, е, както току-що каза госпожа Матиас, ние е, е, социализирам риска, а приватизираме печалбата. А трябва да направим обратното. Сега Давам думата за една минута на господин Граматикакис. Благодаря, господин председател. През последните години виждаме недостиг на лекарства в Гърция. Е, има, това е резултат на най-различни фактори, включително и на економическата криза. И имаше и много строг е, меморандум, който беше наложен на страната. С една дума, е, цените на лекарствата бяха намалени, но има странични ефекти, защото някои производители намалиха количествата, които са пуснати на пазара или изобщо спряха определени производства. Имаше и е, паралелен внос от европейски страни, е, но е, това всъщност доведе до определени забрани. Малки страни, като Гърция, нямат възможност да се справят с тази тази загуба на лекарствени средства. Ето защо е необходима нова рамка в Европейския съюз, е, да може фармацевтичните компании да пускат лекарствата си на достъпни цени в страни, които имат финансови проблеми и когато гражданите са в опасност. Благодаря на господин Граматикак и сега давам думата на госпожа Валина. Благодаря, господин председател. В Европа и в Съединените щати трябва да проверяваме по-добре фармацевтичните средства. 130 милиона страдат от хепатит. И е, а, 70% от тези случаи могат да бъдат излекувани, но има сериозни осложнения, има пациенти, които не могат да започнат лечението, а, е, тъй като а, е, много малка част от лекарствата предотвратяват вторичните ефекти. Повечето от хората не могат да си позволят да купят ефективното лекарство, а е много трудно здравната каса да осигури тези лекарства, тъй като наистина цената е неприлично висока. Ние призоваваме да се намали тази цена. Не можем да си позволим да гледаме безучастно смъртта или влушаването на състоянието на тези хора. Председателя, благодаря госпожо Малина. Следващия оратор за една минута е госпожа Кабесон Руис. Благодаря, господин председател. Европейската агенция по лекарствата преди един месец одобри лекарство за лечение на хепатит С. Първото нещо, което трябва да направи тази институция е да разгледа случаи на злоупотреба, особено в Италия, които произвеждат а, а, генерични медикаменти на ниска цена. Също така трябва да се разгледа много внимателно а, шашмите с цените и да се защити устойчивостта на системата на подпомагането на тези болни. Не може да имаме този дискриминативен подход, който се прилага сега. Знае, че вътрешния пазар има компетентност да разглежда и проблемите на интелектуалната собственост на пазаря. Благодаря, госпожо Кабезон Руис. И сега, накрая, а, а, имаме процедурата на спонтанни изисквания. Господин Ферейра единствения записал се. Благодаря много, господин председател. Днес госпожа комисаря дойде за да направи изявление по въпроса достъпа до живот като спасяващи лекарства в Европа, но на практика просто ще говорим пожелателно. Комисаря казва, че е, става е, въпрос за достъп до някои лекарства и се притесняват за количествата същата Европейска комисия, която е част от тройката. Тройката, която, например, незаконно наложи повишаване на цените на лекарствата в Португалия, съкрати е, разходите за здравеопазване, което означава съкрати достъпа до здравеопазване. Много хора са толкова бедни, че за тях изборът е или лекарство, или а, храна. Някои болници вече не изписват а, лекарства в болничните аптеки, така няма кой да помогне. Държавите членки, казвате, отговарят за здравеопазването, защото това е децентрализиран въпрос. Трябва да направим нещо за многонационалните компании, но прекъсна бе оратора. Така изчерпахме процедурата на спостанните въпроси, каза, казва председателя. Сега госпожа Хедекар за заключение. Господин председател, разбирате защо този късен час няма да навлизам в подробности за, по вашите изказвания. Не е нужно да кажа, че това, което вие споделихте като размишления тук ще бъде предадено на комисаря Борш, който отговаря за това. Това е негов ресурс. Искам да благодаря на всички, които не само слушаха този дебат, а но и си водеха бележки. Още утре експерти от работните групи на държавите членки ще проведат заседание. Тези въпроси ще бъдат поставени там. Ще се опитам да продължим с този дебат и да а, постигнем напредък. Искам да кажа само на господин Фарера, който говори току-що отново за ценообразуването на лекарствата. Трябва да повторя, за съжалявам, но то, ценообразуването на лекарствените препарати не е в компетентността на Европейския съюз. Има други неща, обаче, които са като обмен на информация. И доколкото аз разбирам, неформалният здравен съвет ще включи това в дневния си ред на следващото заседание. Благодаря много. Както казах, ще предам всички ваши изказвания на комисара Борш, който отговаря за този сектор. Благодаря ви, госпожо комисар. Така е, привършихме с изказванията е, по този дебат и за деня. Работа ще продължим сряда 17 септември от 9 сутринта след това можете да намерите на уебсайта на Европейския парламент дневния ред за утрешните заседания. Лека нощ!